Ja, guten Morgen. Grüßen Sie ganz... Добро утро. Добре дошли. Бях ви предупредил, че ще започнем точно на секундата, така че наистина започваме с, с шеста точка от дневния ред. Започваме гласуванията. Надявам се, че всички носят картите си за гласуване. Моля ви пъхнете ги в машинките, така че да можем веднага да започнем. Започваме с, с доклада за електромагнитните полета. Компромисно предложение 1, C1, който е съгласен да вдигне ръка. Против. Въздържали се. C1 е прият. Компромис номер 2, C2, който е за да вдигне ръка, против, въздържали се, прият. C3, компромис 3, за, против, въздържали се. Трите компромиса са приети. Продължаваме с изменение 5 за против въздържали се, приема се. 44 за за 44 против въздържали се отхвърля се 45 който е съгласен, моля да вдигне ръка. Против, въздържали се, при... Отхвърля се, извинете. Изведение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение Седем, казва председателя. 47 пише в а, списъка. Приема се. 50. Който е за, да вдигне ръка. Против. Приема се. Отиваме направо на 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Педесет и пет. За. Не. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 направо. За. Nein. Против. Въздържали се. 61 се отхвърля. Some... Следващото изменение на следващата страница. 63 за. Против въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отиваме направо на 71 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се, да, въздържал се, приема се. Господин председател, искам да направя предложение. След 75-то е, предложение за изменение до 91, значи от 75 до 91 можем да гласуваме анблок. Значи предлагам да, да гласуваме анблок или а, всъщност имам предвид и 116 до 174. Колега, това, което да направим, можем да направим от 76 до 81 амблок, защото 75 вече го гласувахме. Значи от 76 до 81 последно. Кой е за? Против? Въздържали се? От 76 до 81 са отхвърлени предложенията. И сега вече от 82 трябва да ги гласуваме по-отделно, защото в списка за гласуване са различни предложенията. Започваме с 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за,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 против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 с поправката, така както е посочена, за против, въздържали се, отхвърля се. Деведесет и шест за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 100. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, Председателят се поправя. 106 за. Против. Въздържали се. Приема се. 108 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. две за против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Dann stimmen wir ab über den Гласуваме изменение 111, разделно гласуване, първа част за против, въздържали се, ще трябва да провери. Моля още веднъж дигнете ръка за. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 за, 31 против, 8 въздържали се. Нула въздържали се, извинете. Отхвърля се първата част. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. 24. Отново казва председателя 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26. Дигнете ръка, който е за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Постъпи предложение да гласуваме анблок измененията от 116 до 144. Наша колега предложи това. Който е за този блок, моля да вдигне ръка. Който е против, въздържали се. Значи от 116 до 144 ги отхвърлихме. Сега 31 за против, въздържали се, приема се. 32 за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към точките от преамбюла. Предложение Едно на докладчика за против, въздържали се, приема се. Две за против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 39 с устно предложение за изменение, така както ви е посочено, който е за, да вдигне ръка, моля, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно електронно гласуване за така изменения текст. Начало на гласуването. Hm? mag es ja gar nicht sagen, aber die SD не ми се казваше, обаче социалистите имат един човек повече. Сега край на гласуването. 55 за, 5 въздържали се. Честито на докладчика.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 освобождаване от отговорност, изпълнението на общия бюджет. Е, предложение за изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателно гласуване на текста електронно начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 55 за 1 против. Честито на Юта Хаок. Гласуваме бюджета на Европейската агенция за околна среда. Имаме едно единствено предложение за изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега окончателно гласуване на доклада, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 57 за, един въздържал се, честито на Юта Халк. Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Гласуваме освобождаването. Wir kommen jetzt zur Гласуваме освобождаването от отговорност на Европейската агенция по лекарствата. Предложение за изменение едно. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Повечето бяха против. Предложение 2. Тук е предвидено разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приемта е първата част. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Jetzt kommen wir zu Abänderungsantrag 3 mit предложение за изменение 3 с устно, устна поправка. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Abänderungsantrag 3. Предложение за изменение 3. Последното изречение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Предложение 4 за, против, въздържали се. Въздържали се. Повечето бяха против, отхвърля се. Заповядайте, госпожо Ривази. Господин председател, исках да ви направя ново предложение във връзка с устното ми предложение за изменение. Може ли съвсем кратко да прочета? Ако вътрешният одитна служба продължава да дава продължава да констатира неадекватно определяне на стойността, директорът трябва да представи списък на съответните лекарствени средства, за да може процедурата да бъде коригирана. Това е предложението ми. Искам да попитам докладчика и лицето за контакт с агенцията. Юта Халк, ние се договорихме, така както е формулирано последното предложение, можем да го подкрепим. Председателят тогава гласуваме устното предложение. Okay, stimme ich darüber. darüber abstimmen. Wer ist dafür? Кой е за? против, въздържали се, приемаме. Предложение 6 за, против, въздържали се, приема се. Entschuldigung, 6 war. Извинете, казва председателят, 6 е отхвърлено. Седем с устно изменение в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Окей, okay, Приема се и окончателно гласуване на изменения доклад, начало на електронното гласуване. Е Край на гласуването. 59 за, 1 против, 1 въздържал се. Честито на Юта Хаок.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 Преминаваме към Европейския орган за безопасност на храните. Предложение едно. Гласуваме го в две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част, която е допълнена с устно предложение. Който е за, да вдигне ръка. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега гласуваме за оригиналния текст във втората част. Моля да вдигнете ръка, който е за, против, въздържали се. Приема се. Продължаваме. Да проверим електронно. Добре. втората част без устното предложение, оригиналния текст, значи. Не го гласуваме. Hm? Последно казва председателя, гласуваме оригиналния текст на предложението за изменение. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 13 за, 47 против, 1 въздържал се. Отхвърля се. Предложение 2 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Kommen wir zum Abänderungsantrag 3. Предложение 3 с устно предложение за изменение. Който е за, моля да вдигне ръка. Против. Въздържали се. Приема се. С един въздържал се. Предложение 6. За. Против въздържали се, отхвърля се. Предложение 7 с устна поправка на докладчика. Който е за? Кой е против? Въздържали се. Мисля, че повечето бяха за, но да проверим електронно. Край на гласуването. 47 за, 13 против. Значи прав съм бил, приема се. Окончателно гласуване, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 51 за, 10 против. Отново честито на докладчика. Dann kommen wir zur Abstimmung über Преминаваме към Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Няма предложения за изменения, значи направо пристъпваме към електронно гласуване на текста. Начало на електронното гласуване. Die S&D-Fraktion политическата група на социалистите и демократите отново имат човек повече. Един трябва да си извади картата. Сега сме точно 58 за, 1 против. Jetzt kommen wir zur Chemieagentur. Преминаваме към Европейската агенция по химикалите. Имаме две предложения. Предложение едно за изменение. За, против, въздържали се, приема се. Предложение 2 за, против, въздържали се, приема се и окончателно гласуване на така изменения доклад, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 59 за, 1 въздържал се. Отново честито на докладчика. Dann steigen wir gleich ein mit Abänderungsantrag 1. Wer ist dafür? Dagegen? Преминаваме към предложение за изменение 1 за, против, въздържали се. Повечето бяха за. Предложение за изменение 2 в 3 части. Първа част. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Свай, wer за, против, въздържали се. Електронно, електронна проверка, гласуване за втората част на изменение 2 на доклада на господин Ривелини. ЕНП сега пък има един човек повече. Моля, един член на ЕНП да си извади картата. Сега край на гласуването. 24 за, 33 против. Втората част на изменение 2 се отхвърля. Част 3 на същото изменение. За, против, въздържали се, приема се. Е, предложение 3, първа част. За. Против. Да проверим начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се 36 за, 24 против. Предложение за изменение 4, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5, втора част, за, против, въздържали се. Да проверим. Изменение 5, втора част. Електронна проверка. Der Wahlgang ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с мнозинство. 7 за, 52 против. Отхвърля се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 против, Мисля, че повечето бяха за, приема се. Изменение 9. С устни поправки за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За, против, въздържали се. Да проверим начало на електронното гласуване за предложение 10. Край на гласуването. 23 има за, 37 против. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, Отхвърля се с мнозинство. 14. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 с устна поправка, който е за. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуване на така изменения доклад, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 57 за, 3 против. Честито на докладчика, с което почти приключихме гласуванията за, днев, е, за днешния ден, за малко да забравя жените и изменението на климата. Точка 14 от дневния ред. Госпожа Юта Хаук се обажда от залата, че ето я дискриминацията, а председателят отговаря, не, не, не съм си забравил женските страни, за които говорихме вчера. Докладващата днес я няма, но въпреки това гласуваме доклада. Започваме с изменение Едно. За, против, въздържали се, приема се. Три За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се. Според мен е прието да проверим електронно изменение 5, начало на гласуването. So, der Wahlgang ist geschlossen. Край на гласуването. 5 се отхвърля. 28 са за, 29 са против, 1 се е въздържал. 6 за,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 против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за. Добре, ще проверим 22 електронно начало на електронното гласуване за 22. Край на гласуването. 29 за, 30 против, Един въздържал се. Отхвърля се. Добре, че проверихме. Продължаваме с 23. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Не е много ясно. 23 електронно гласуване. Край на гласуването. 44 за, 13 против. Приема се. 25 за, против въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Остана да гласуваме електронно така изменение и допълнен текст на доклада начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 47 за, 7 против, 4 въздържали се. Честито на докладчика, въпреки че в момента тя отсъства. И така, приключихме гласуванията за днес. Ще помоля колегите, които желаят да останат, да останат, а онези, които искат да си тръгнат, да го направят по-бързичко за да можем да започнем обсъждането на устния въпрос на Линда Макеван. Но комисията всъщност не е още тук, за да не губим време. Предлагам да дадем думата първо на Линда Макеван. Е Проблемът ми е, че коми... моите въпроси са насочени към комисията. Така че комисията трябва да е в залата. Мисля, че трябва да почакаме, ако ги няма. А, вие сте тук. Чух, че не сте тук. В такъв случай можем да започнем както бяхме предвидили. Така че давам думата на комисията първо. Благодаря, господин председателю. Казвам се Сабин Люкранье и завеждам отдел, свързан с е, козметични продукти и технологии. Моята колега ще дойде скоро, но аз бих могла да започна с отговор на въпросите на госпожа Макаван. Първо, благодаря и за зададения устен въпрос по отношение на дружество ПИП. Както знаете, дружеството използва нискокачествени материали и промишлен силикон за имплантантите, различен от необходимите а, характеристики, които са необходими да имат имплантантите за оголемяване на бюста. Както казах, използване промишлен силикон. Очевидно става въпрос за злоупотреба. Комисията разследва случая много внимателно и в контакт с държавите членки, особено с властите във Франция и Германия, за да можем да съставим ясна картина на случилото се. В отговор на госпожа Дестори, френските власти изказаха мнението, че в началото на февруари ще започна делото, така че те ни изпратиха предварителна информация – по отношение оценката на съответствие и е, различните проверки, извършени от властите. Но тъй като процедурите са в ход, е, информацията все още не може да бъде оповестена. Има два въпроса, които следва да бъдат е, разгледани. Първо, предвид е, сегашното положение, очевидно няма общ подход по отношение управление на риска сред държавите членки. Така че държавите членки пре предложиха превентивно да се извадят силиконовите имплантанти, особено в Франция и Германия, направени от френското дружество ПИП. Препоръката е за всички жени, които а, имат подобни имплантанти, да направят нужните постъпки. Има и конкретно предложение да се решават отделните случаи, така както това се прави в Обединеното кралство. Въвеждат се мерки, които са необходими и са счетени за необходими от страна на националните власти ще се направи анализ на този нововъзникващ риск за здравето. Целта ни е научното заключение да бъде публикувано до месец, края на месец януари 2012 година. На второ място, как да се извършват превентивни действия по отношение на сегашното положение – и защо комисията взима решение да направи преглед на всички тези а, продукти? До края на първия семестър 2012 година ще бъде приключена тази проверка. Вече се предвиждат редица мерки за подобряване на системата, за да можем да избегнем подобни случаи, като случаи свързани с френското дружество ПИП и техните имплантанти. Необходимо е да се засили процеса на мониторинг и следене на изпълнение на продуктите съответно с е, необходимите разписани съответствия и е, спецификации. Проверките трябва да се извършат, разбира се, и от националните власти да се прави анализ на тенденциите, да се извършва координирана оценка и там, когато е необходимо, да се внесат общностни мерки за изпълнение. Необходимо е да има проследимост по отношение на медицинските продукти и съоръжения, особено когато става въпрос за определяне на конкретни продукти, които се използват в косметичната хирургия. Това е една полука, която в бъдеще ще подобри безопасността в този тип медицински продукти ще се създаде а, е, и нов законодателен акт, след което комисията взе решение да направи стрес-тест на нормативния акт, за да може да се проверят евентуални пропуски в е, нормативната уредба. Това ще се учете и в е, прегледа, който ще се осъществи в скоро време. По този начин можем да дадем отговора на това какво се случи и защо. След това ще се анализира и законодателната уредба в момента, в който възникват конкретни инциденти. нашето предложение предвижда, когато възникват проблеми, да се вземе решение дали са необходими допълнителни разпоредби в нашите е, предложения, така че в крайна сметка да се избягват, да се избягват подобни проблеми, като тези, които възникнаха с френското дружество ПИП и силиконовите имплантанти. Ще разгледаме, разбира се, действията на уведомените органи по отношение задължанията за посещение на производителя или взимане на мостри и проби. Механизмите свързани с факта, че само производителите трябва да докладват за възникнали проблеми, ще бъдат разгледани и ще се включат тези нови мерки в одитите. Както вече казах, предвидените мерки, заедно с допълнителни мерки, които са необходими във връзка с тези очаквани тестове на системата, се надяваме, че ще укрепят системата и ще може да се използват само безопасни е, медицински продукти на е, пазара, които да се предлагат на европейските граждани. Благодаря. Благодаря. Сега първо ще дадем думата, разбира се, на Линда Макеван а, има доста заявки за изказвания, така че се налага да ви огранича до две минути. Освен това, за ваша информация, в залата има телевизионен екип на European Satellite. А, исках да го знаете. Сега Линда Макеван. Um, Благодаря, господин председателю. Удовлетворена съм, че комисията разглежда този въпрос много сериозно и своевременно, защото аз като повечето граждани бях, бях шокирана от а, е, случилото се. Очевидно става дума за една а, е, злоупотреба, умишлена и трябва да направим нужното, за да има справедливо решение съдебно на въпроса, защото очевидно става въпрос за престъпление и правонарушение. Но имам следните въпроси към комисията. Първо, по отношение проверките. Един от проблемите бе свързан с това, че дружеството се криеше от регулаторите във Франция и използваше промишления силикон. В е, вашето предложение ще правите ли е, изненадващи посещения при производителите? Защото ако ги предупредите три месеца по-рано от посещението, това със сигурност е, ще ми им даде достатъчно възможност да коригират нещата. В по-нататък, по отношение връзката с Агенцията по безопасност на храни в САЩ, искам да кажа следното. Тази организация вече години наред сигнализира за проблем, свързан с продукта на френското дружество ПИП в такъв случай, можем ли да извлечем полука за по-добра координация по отношение контролирането на медицинските продукти? Споменихте, е, споменахте за начина по който ще се промени начина за събиране информация от държавите членки. Ако има една обща е, база данни на общностно ниво, разбирам, че има такава, тогава как работи тя по-настоящем и какви са данните, информацията, свързани с всякакъв вид силиконови имплантации? консултанти. И на последно място, по отношение проследяването на тези продукти, вие споменавате за система с баркодове. Това наистина е нещо много важно. Но освен това, много важно е нези, които извършват имплантирането, да следят какви продукти имплантират. Така че когато има проблем, да може веднага да се провери в базата данни, да се уточни кои са унези хора, които са работили с този имплантант. В моята страна е невъзможно публичните власти да знаят точно кои лица са използвали кои продукти. Поне това беше наблюдение. Така че при старата директива комисията ще използва ли нови марки при новата директива? Сега Франсуаз Кростет. Извинете, Рихард Зебер. Благодаря ти. За съжаление, Франсуаз Кростет трябваше да отида на друга среща и ме помоли да я заместя. Както знаем, става въпрос за френска фирма, но нейните продукти и имплантати са разпространени из цяла Европа. Смята се, че 400 до 500 хиляди жени са засегнати. Тъй, че виждате какви са мащабите на причиненото зло. Тъй, е, че наистина трябва сериозно да се замислим върху законодателството за медицинските продукти на европейско ниво. То трябва да стане по-сигурно. Както каза комисията и Линда Макеван, това ще се направи, но много е важно за всички медицински продукти да се гарантира едно и също ниво на сигурност, равно на това, което сме гарантирали за лекарствените средства. Като трябва да се има предвид, че днес има модерни продукти и често не можем да ги различим. Даже понякога няма граница между медицински продукти и медикамент така че е още по-важно да има сигурност. Всички пациенти в Европа трябва да са сигурни, че използваните продукти съответстват на най-високите стандарти. За съжаление, националните лицензионни процедури не винаги гарантират такива а, стандарти. В Европа имаме открит пазар, 500 хиляди потребители, така че не можем да, да толерираме такова нещо. Ето защо е, е необходимо да действаме спешно. Освен това, разбира се, трябва да се наблюдава пазара, да се привлекат е, и пациентите към този мониторинг, да се осигурят информационни канали, които да се а, осъществяват и преди лицензирането и след лицензирането на продукта, за да се предотврати настъпването на проблеми на по-късен етап. А информацията за потребителите също е нещо, което искам дебело да подчертая и да попитам комисията кога конкретно ще излезе с конкретно предложение. Ханс Петер Лизе. Благодаря, Линда за това, че пое тази инициатива. Наистина става дума за нещо драматично и е много добре, че комисията вече подготвя подобряване на директивата за медицинските продукти, подобряване, с цел подобряване наблюдението на пазара. Според мен особено важна е обратната проследимост. Вчера датската колега каза, че и в Дания има случаи с такива имплантати. Открити са 60 имплантата на фирмата БИП, които са имплантирани в една и съща клиника, където са оперирани над 1000 жени. Клиниката е затворила вратите си и е унищожила цялата си документация. свет си, хиляда жени не знаят какъв имплантат носят. Затова трябва да се действа. Обратна проследимост е много важно. Трябва все пак да помислим дали ще копираме законодателството на САЩ по този въпрос трябва да премислим добрите и лошите му страни. В Германия, например, в момента се говори за изненадващи проверки не само при производителя, а и по веригата за доставка, както се прави при лекарствените средства. Защото както при а, е, лекарствените средства по веригата за доставка може да се появи фалшификат за който производителят да не е, е виновен. Затова искам да помоля комисията да проучи и този въпрос и да включи такива гаранции в е, своето предложение за изменение на директивата. Председателят Дагмар Рот Берент. Благодаря, господин председател. Много съжалявам, че обсъждаме е, тази тема във връзка с скандал. Защото проблемът е помощни средства за медицината. То отдавна е залегнало в нашето законодателство. Това, че се работи по изменение и че комисията го прави, е в резултат на това, че всички сме констатирали, че има слабости. Обаче това, което си говорим, в никакъв случай не предотвратява евентуално същото да се случи отново. Защото старото законодателство предвижда самите държави членки да посочат компетентни органи, които да контролират чисто техническия състав на продуктите. Нещо, което е смешно. В Германия такива компетентни органи са 16, но всеки производител сам решава при кой орган ще отиде. Френския производител може да иде в Полша, да си подложи продукта на проверка, германеца може да отиде в Италия. Значи има смехотворно много компетентни органи в Европа. А производителят на конкретните силиконови имплантати е декларирал, че използва медицински, е, и медицински силикон. Но, примерно, компетентният орган в Райнланд-Пфалц не би бил в състояние да констатира дали това е вярно. Което означава, че нашето законодателство е твърде слабо по отношение на медицинските продукти и е, имплантати. Така че искам да попитам комисията дали независимо от сега конкретния си е, скандал, не смята, че най-голямата слабост са посочените компетентни органи според старото законодателство. Според нас във всяка държава членка трябва да има един единствен компетентен орган, който да е медицински защото иначе нещата ще се повтарят. Също така искам да попитам комисията. Не сте ли на мнение, че ни е необходима по-различна процедура за даване на разрешения? Например, медицинските средства от 1 до 3 трябва да бъдат подлагани на по-строго строга процедура за лицензиране, да се проверяват и альтернативните продукти. Значи, това са ми въпросите. Благодаря. Сега Крис Дейвис, след което бих казал, че приключвам списъка на изказванията, иначе трябва да ви огранича до една минута. Крис Дейвис, Мишел Равези, Жил Пайон, Антонеско, Шилдърс, Демос и още много И още има, така ли? Но сега вече приключвам записванията за изказвания. Принуден съм да ви давам по минута и половина. Крис Дейвис. Благодаря. Два конкретни въпроса за комисията, към комисията. Имплантантите за оголемяване на бюста от Франция одобрени ли са от регулатора в Франция и има ли съответно маркировка с Европейски съюз СЕ? Ако е така, тогава националният регулатор има ли някаква възможност да спре пускането на пазара на подобни продукти в своите страна и други страни. Благодаря. Als nächstes Мишел Ривази има думата. Благодаря, господин председателю. Искам да напомня на колегите си, че 30 хиляди са имплантантите в Франция и Обединеното кралство, но повечето са в Обединено кралство, в, в, в Латинска Америка, а техният общен брой е 500 хиляди. Сертифицирането, както разбирам, е дадено от германска организация, а не френска. Ако не са извършени проверки и изпитвания в лабораторна среда, очевидно има проблеми и е необходимо да се спрат продуктите, за да може да се гарантира използването на медицински силикон. Така че, ако има сертификат, според мен това е много важно, важно е процедурата обаче по издаването на този сертификат да бъде изпълнена както трябва. В противен случай отваряме врата за а, възникване на злоупотреби. И когато има проверки, възниква въпрос, свързан с националните агенции. 2008 година в Марсилия хирурзите вече бяха установили, че има проблем. Е тогава националните агенции трябва да откликнат много бързо на сигнала, защото е, когато възниква страничен ефект, странично е, е Enfin, comment se fait-il? Факт, тогава трябва да се действа бързо. Как тогава? се случва именно това. Хирурзите сигнализират, а въпреки това продължават да използват а, силиконовите имплантати. Когато те се пръскат и жените се връщат обратно при хирурга, какво прави той? Нищо не казва. Просто защо? Това става, защото хирурзите прибират огромни състояния от извършените операции. Необходимо е да направим необходимото, за да може регламента да изглежда така, както трябва, за да се спрат подобни злоупотреби. И още нещо, когато става въпрос за тези стрес тестове, бих искал наистина да разбера какво ще се случи с мерките, които искате да въведете в Европа. Искам да знае какво се случва в САЩ. Благодаря, следващия оратор. Много ви моля, спазвайте регламента минута и половина, за да може всеки да има възможност да се изкаже, а не всички да говорят две минути и половина. Благодаря. Господин председател, колеги, първо, мисля, че трябва да признаем всички заедно, че сме изправени пред един скандал в областта на здравеопазването в Европа. Нещо подобно се случи и с медиите в Европа по-рано. А също имам редица въпроси към комисията, както Линда Макана ни припомни. От 2008 година наистина агенцията в Съединените щати повдига въпроси по отношение продуктите на а, френското ПИП дружество. И те с в хода на своите проверки са установили използването на а, фъл, фалшиви продукти. След това 2005-2006 година вече има редица оплаквания в Обединеното кралство, с, свързани с силиконовите имплантанти. Има и оплаквания във Франция а козметичните хирурзи в Франция се опитват 2008-2009 година да привлекат общественото внимание, вниманието на властите към проблема. А, дружеството в момента е в ликвидация, а всички междувременно са признавали, че техните продукти са по-ефтини. Въпросът е, е защо има и ясен отговор. Комисията вероятно ще си спомни, че има директива, която съществува и става въпрос за явно нарушение на тази директива. Сега обаче е необходимо да гарантираме изг... внасенето на подобрени изменения в директивата за медицинските продукти. Председателя Елена Антонеско, имате думата. Моля ви, минута и половина. Благодаря, господин председателю. Ясно е, че случая, по който говорим днес, повдига редица въпроси, свързани с сигурността и изискването за регламент но ние дискутираме и необходимостта за подобряване на нормативната уредба, така че е необходимо да разгледаме всички аспекти на съвременната наука, включително и нанотехнологията – Съгласна съм с колеги, че е необходимо по-добро наблюдение и проследимост на имплантантите от този характер. Необходимо е да имаме и обратна връзка от потребителите. Необходимо е информацията, информацията да бъде централизирана. По-настоящем повече от 80 са различните системи за информация. Трябва ли да поддържаме такава система в бъдеще? Необходимо е да има една по-прозрачна нормативна уредба, която дава възможност избягване на подобни случаи на вътрешния пазар. Благодаря. Отлично спазихте времето, казва председателя. Следващи оратор. Не се шайнас. Госпожа Already... Да, и аз, като другите оратори, е, бих искал да задам въпрос. Или всъщност да изкажа едно предупреждение. В тези случаи, когато има страничен ефект, много е важно да има криминалистичен анализ на случилото се, за да можем да извлечем нужните полуки. Освен това, има рискове, свързани с уредбата в някои области, когато възникват подобни проблеми във връзка с контрола и мониторинга на органите, както и одитите. Мисля, че трябва да се подходи справедливо. В моята страна, например, органите биват контролирани изключително от изкъсо, ако мога така да кажа. Необходимо е да се направи нужното, за да няма дублиране на процедурите и в крайна сметка с много голям мониторинг да се изплъзнат отделни случаи в дадени държави агенции от вниманието и контрола. Бих искала да зная че в крайна сметка ще има единно приложение на контрола и одитите. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Съгласна съм с всички изказани мнения до сега. Въпросът ми към комисията. Е кога европейските пациенти ще могат да вярват а, на а, процедурата по имплантиране. 500 души, например, сега имат изкуствена тазобедрена става. Това е случай в Обединеното кралство. А, а, някои от тях не знаят кога ще се поднови ставата, която има имплантирана. т.е. няма ясно изградена система, сигурността не е достатъчна. Необходимо е да съзнаваме е, че е нужно европейските пациенти да вярват на пазара а, на медицинските продукти. Необходимо е по-добра координация и наблюдение на пазара. Благодаря. Председателя, благодаря. Софи Рокеле. Благодаря, господин председателю. Колеги, вече много бе казано, но има три неща, на които искам да се спра. Първо, искам да подчертая факта, че тези медицински продукти се използват от рица граждани. И става въпрос за имплантанти, пейсмейкери – които се имплантират на пациентите за даден период от време. И тези различни медицински продукти по различен начин се пласират на пазара. И въпросът ми е към комисията. Не трябва ли да имаме сходна процедура, подробна, за продукти, за тези продукти, както и за лекарствените продукти. Вече казано, че е, германска лаборатория е сертифицирала въпросните е, силиконови имплантанти. Дали е, Процедурите в тях са различни и по-добри от френските или белгийските, например. Обръщам се към комисията. Необходимо е да се хармонизират проверките, които се извършват във всички държави членки. Така че френски директор на фирма да не може да използва една облегчена процедура в сравнение с германска. По отношение на проверките и контрола. Ако се прави проверка в ресторант по отношение на спазване на хигиенните нормативи, тогава тези проверки са внезапни. Как тогава ние оповестяваме предварително проверки по предприятията. Благодаря. Госпожи Хеднер. Kiedy е е е, а... Благодаря. Това е един труден случай, който води до сериозни здравни проблеми за жените пациенти. Е, например, жени, които се възстановяват от е, е, раково лечение и използват подобни силиконови имплантанти. Така че обръщам се към комисията. Какво възнамерявате да направите по отношение въвеждане на контрол? От кога комисията разполага с информация за евентуалната заплаха за здравето на тези жени? Кога ще стартират проверките на комисията? Не бих искал да обвинявам медицинския персонал а, при употреба на а, неподходящи а, продукти. Тези продукти всъщност са имали нужните сертификати. А, не би трябвало веднага да се прибягва към прибързани заключения, че самите, самия персонал е допуснал грешка. Какво трябва, ще предприеме комисията, за да привлече вниманието и на други дружества да не се използват неподходящи медицински продукти? Председателя, благодаря. Следващия оратор. Благодаря. По отношение на случая с е, ПИП, става е, дума очевидно за правонарушение и трябва да използваме подобни случаи, за да направим е, редакция на съответната директива за медицински продукти. Необходимо е да се правят е, чести е, проверки. Не е възможно да се използва промишлен силикон в медицината. Не е възможно да се появяват на пазара подобни медицински продукти. Ако ще се издават разрешителни, необходимо е да има превентивни мерки, така че да не възникват подобни случаи в бъдеще. Но нужни са повече проверки, не само когато се издава разрешителното, а и в целия процес на издаване на разрешение и неговото влизане в действие. Тези проверки трябва да бъдат внезапни, трябва да се е, извършват по цялата верига на доставка, не само при производителите, както Питер Ли заказа. Когато се предоставят на пациентите, трябва да има проверки, за да не стават злоупотреби. Надяваме се, че да, трябва да има по-добри е, системи за разрешаване на продукта, но трябва да има и по-добри проверки. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Кукович. Господ председател. Благодаря ви, господин председателю. Колеги, медицинските продукти, в това число и имплантатите, до голяма степен са един източник за печалби. Освен това, те предполагат непрозрачно освояване на медицинските бюджети. Много са жените, на които им се налага да имат такива имплантати. Свидетели сме на увеличаване на заболеваемостта от рак. Така че трябва да си променим начина на мислене. Би трябвало законодателството да предвижда уредба за достъпа до информация. Жените трябва да са по-добре осведомени и да са наясно, че модата на силиконовите имплантати не е бъдещето. Бъдещето е свързано с здравословния начин на живот и това е една голяма ценност. Ето на това трябва да поставим ударението и това е един аспект, който трябва да фигурира в нормативните актове. Благодаря, казва председателя. Госпожа Магенес. Благодаря, господин председателю. Два са въпросите. От една страна, реакцията след разкриване на проблема, по мое мнение, това отежни положението на жените в Европейския съюз. Например, ирландските власти имат различен подход от този на Европейския съюз. Всички в Европа знаят какво се случва и е, имаме система за бързо реагиране по хранителната верига. Необходимо е да можем да реагираме по подобен начин и в областта на медицинските продукти, когато възникнат проблеми. Така че това ще бъде една гаранция за пациентите. Това, с което в момента разполагаме, или поне гражданите в някои от европейските ни са безкрайно притеснени, тъй като а, се налага да бъдат изтеглени от пазара тези имплантати, но има други държави, в които реакцията е коренно различна. И именно затова искам комисията да се заеме с този въпрос. На второ място сме свидетели на измама няма. Необходимо е проверките обаче да са по цялата верига. Доставчиците на промишления силикон трябва да са обект на проверки и да се знае на кого изпращат своята продукция. Необходимо е да предприемем изключително строги мерки имаме продължаване на продължителността на живота, бяха споменати също така подмените на тазобедрените стави с имплантати. Много такива продукти се имплантират. Имаше координирани мерки, които бяха предприяти, но необходимо да вървим в тази посока. Благодаря. Господин Родригес има думата. Господин председателю, едно нещо стана ясно. Системата за контрол има много недостатъци, особено когато става дума а, за фалшиви продукти. Следователно, трябва да разберем защо системата се е провалила. Налица е законодателството, очевидно несъвършено и ще продължаваме да имаме проблеми, дори да внесем изменения в законодателството, защото не знаем точно къде се е пропукала системата и какво трябва да направим, за да преодолеем тези пропуски. Въпросът е свързан с проследимостта, но така или иначе трябва да си дадем сметка, че сме свидетели на един огромен скандал – аз лично уважавам а, субсидиарността и наличието на различни органи в държавите членки, но има държави членки, които са изправени пред огромни затруднения, тъй като реакциите в страните са различни, а е необходимо да уеднаквим ответните мерки. Следва да преодолеем пропуските, които вече сме установили. Трябва да има надлежни а, проверки и трябва да сочим с пръст истинския виновник. Не можем да си позволим а, производителите да твърдят, че а, някаква част от а, тяхната продукция отговаряла на законодателните изисквания, пък някои други продукти не били в съответствие. Благодаря, казва председателя. Господин Перей. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Линда за това, че ни даде възможност да обсъждаме този въпрос днес. Тази френска компания, която е произвела тези дефектни стоки, е, носи огромна отговорност и трябва да си я поеме. В Италия бяха подадени много жалби пред компетентните органи. Тези имплантати могат да предизвикат появата на тумори в гърдите. във Франция имаме около 30 000 такива имплантати, които ще бъдат извадени това, което обаче мен лично много ме притеснява е, че тази френска компания изнесла 80% от своята продукция в Европа и Латинска Америка. Ето това е факт, който не бива да забравяме. И ще приключа като призова тук комисията да упражни а, мерките за бдителност, като осъществява ежедневни проверки. Това е жизнено важно и комисията наистина трябва да направи необходимото. Благодаря, господин Перил, казва председателя. Следващия оратор, госпожа Гартини. Няма никакво съмнение, че трябва да укрепим системата за проследимост. Следва да въведем еднакви стандарти в Европейския съюз сред различните компетентни органи, за да гарантираме еднакво качество на контрола и автономност, за да можем да ограничим рисковете. Според мен, трябва да използваме този въпрос, за да предоставим повече информация на жените, да им гарантираме безопасността. Разговаряла съм с радиолози и лекари в Италия и те ми предоставиха информация, която потвърждава, че независимо от видовете имплантати, дори те да отговарят на всички изисквания, става дума за имплантати в гърдите или другаде, не можем да сме сигурни, че няма да има поява на рак, тъй като е много по-трудно да се правят медицински прегледи. тяхното наличие на жените това трябва да бъде и разяснено. Освен това, не бива да забравяме, че изключително млади а, е, жени си слагат такива имплантати, а, е, независимо от всички съпътстващи рискове. И ще ми се да разбера дали е вярно онова, което чувам, а именно, че изобретателите на имплантатите на фирмата ПИП а, сега очредяват една нова компания и произвеждат 400 имплантати а, ежедневно, но под различно фирмено име. Благодаря, давам думата на комисията от Генерална дирекция Санко. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. На първо място, що се отнася до новото предложение, е, госпожа Макеван, господин Лизе, всички те ни питаха какви са ни намеренията. Както каза колегата ми, ние провеждаме един стрес тест. Едно изпитване за издържливост, за да можем да разберем дали онова, което предлагаме, наистина ще спомогне да предотвратим появата на случаите, с които в момента се сблъскваме. За момента нашето намерение е да укрепим строгата система на проверки и пазарния надзор, а също така и проследимостта. Но в момента не обмисляме да разчитаме единствено и само на предварителното разрешителни режими. Искаме да сме сигурни, че всички компетентни органи в държавите разполагат с капацитет за извършване на контрол. Тук не става дума за това да могат производителите да си избират къде да се регистрират и къде да получат разрешителни. А тези компетентни органи, които а, имат правото да провеждат а, проверки, а, да имат способността да действат а, единно, независимо в коя държава членка са. Така че е много важно да има достатъчен капацитет за контрол, да се извършват одити, да има прозрачност по докладите така, щото а, да има еднакви мерки за контрол. Както каза Линда Макевън, тези внезапни проверки са задължителни и те са необходими не само в производствените предприятия, а пазарният надзор би трябвало да обхване а, цялата верига производство, доставки и употреба. И на трето място трябва да има проследимост. Както господин Лизе каза, в днешно време ние не сме наясно кои са жените, които са получили подобни имплантати, просто защото а, липсва а, един е номер за идентификация на имплантатите, което би ни позволило да знаем къде са имплантирани те. Затова ни е необходима такава идентификационна система. Разполагаме с база данни на медицинските продукти, но тя е непълна. Необходимо е да има пълна проследимост а, за цялата верига, включваща производство и употреба. И въпросът всъщност не е свързан с самата сертификация – а, това е било проблем, но истинският проблем е свързан с контрола, пазарния надзор и последващия контрол и проследимостта. Много от колегите тук зададоха въпроса, защо всичко това се случи. А, да, в миналото са провеждани инспекции, но аз трябва да кажа, вярно е, че а, Агенцията за безопасност а, на храните е проверявала тези производства, но не по отношение на силикона, а за солните разтвори защото в Штатите не е било дадено разрешително за използване на силиконовите имплантати и те всъщност е, забрани, са забранили вноса на, този, на тези имплантати от фирмата ПИП. Имало е няколко поредни проверки. За съжаление, ние нямахме информация за това. Ние на европейско равнище е, сега получаваме тази информация, защото я поискахме от е, Агенцията за безопасност на храните в е, Штатите и те тогава ни предоставиха пълната информация, но ние не разполагахме с тази информация предварително. За нещастие така стоят нещата, защото ако разполагахме с тази информация предварително, можехме да реагираме. А защо не разполагахме с тази информация? И това е поверителна информация. В САЩ информацията се третира като поверителна, а, ние имаме споразумение с щатите за обмяна на поверителна информация от 2007 година и а, можехме да реагираме спрямо м, събития след 2007 година. Какви са били задълженията на компетентни органи предвид действащото законодателство? И тук отговаряме въпроса на Крис Дейвис. Да, компетентният орган е задължен да гарантира само продукти, които съответстват на изискванията, да бъдат пускани на пазарите и това е задължение на френските и другите органи да осъществяват надзор на пазара и да гарантират, че само съответстващи продукти се пускат на пазара и френските компетентни органи са имали правото по закон да забранят продукта. И точно това са направили през март 2010 година, когато се появяват е, първите е, сигнали за проблеми на пациенти и евентуална връзка с е, ракови заболявания. Така че френските власти са реагирали 2010 година. Това е било право предвидено по закон. Сега искам да отговоря още на няколко въпроса. По въпроса за вагиналните мрежи, това ще го проверим допълнително, но защо то няма по-добра обмяна на информация на международно равнище. На международно равнище вярно е, че някъде 80-90% от протезите са били изнесени за а, трети страни. И малък процент са използвани на нашия пазар. Ние си сътрудничим по линия на целевата група. Това включва а, Штатите, Япония и в момента разработваме правната е основание за обмяна на такава информация на международно равнище, но както казах вече, информацията е поверителна, следователно е трудно да се осъществява такава обмяна на информация, но това е едно от нещата, по които работим. По отношение на нашето проекто предложение, още през март или няколко седмици по-късно ще положим усилия това ново предложение да ни позволява да не допускаме подобни случаи в бъдеще. И в момента, в който приключим работата, ще уведомим а, тази комисия, след като проведем този а, тест за издръжливост. Благодаря на госпожа Тестори. Сега ще помоля Линда Макеван, като задала въпроса, да поясни. Аз вижда, че е, и друг колега иска думата, но искам да благодаря на комисията. Много от въпросите, които бяха зададени, са обект на внимание в комисията и трябва да видим е, това, за което ни е, уведоми госпожа Дестори, ще бъде направено. А, искам да задам въпрос, свързан с а, Европейската агенция по лекарствата. Тя е партньор на Американската агенция за безопасност на храните. в Штатите е имало забрани и така нататък, но тук никой нищо не е знаел за това в Европа. И би трябвало тази Европейска агенция в Лондон да изиграе ролята на контактна точка – имаме законодателство, имаме базата данни, имаме капацитета за обмяна на информация. Защо не разчитаме на това? За какво става дума? Правителствата ли нямат желание за сътрудничество? Благодаря. Не искам да откривам отново дискусията. За това бих предложил да дообсъдим въпроса на заседанието на координаторите. Несъмнено е необходимо да продължим да обсъждаме темата. Това, което говорим тук, не е окончателно. Не искам тук да създавам напрежение. ще бъда лоша. Но мисля, че госпожа Рестори трябва да разбере какво искаме да кажем. и по-добре е сега да си кажем нещата вместо на заседанието на координаторите. Това, което тя каза, бе много добре казано. 90% сме удовлетворени, но 10% от случаите не сме удовлетворени. Искаме да разберем как комисията ще се а, справи а, с тези въпроси. Имаме 4 категории медицински проекти. Едно, бе, две, три. И само в един случай имаме конкретни процедури. Аз още веднъж искам да призова комисията да внесат някакви промени. Госпожа Дестори е, се въздържа. Тя е, не беше съгласна с мен, че трябва да имаме авторизация, разрешителен режим, но ние трябва да имаме такъв. Не за всичките категории, е, но за някои от тях поне. Трябва да има ясни определения. Ние сме притискани от времето. В бъдеще ще има нови такива медицински продукти. В тях ще има активни вещества това да речем, или ще има някакви други специални устройства. И, извинете ме, господин председател, че в момента а, на това първо за вас заседание се държа по този а, начин, но смятам, че госпожа Дестори трябва много добре да разбере. Европейската агенция за лекарствените средства трябва да получат информация, трябва да имаме двигател, който да движи въпросите, а не държавите а, членки. И държавите членки трябва да си организират нещата по-добре. Защото органите, които трябва да отговарят за осведомяването в тези държави, се провалят. Е, сега стана точно това, от което се страхувах е, че като дам на някого думата, ще трябва и на друг. Сега за 30 секунди колегата и край. Искам да се обърна към представителката на комисията. Госпожо, вие не отговорихте на всички въпроси. А да не отговориш на болели въпроси, като тези за случаите от 2005-2006 година, когато са подавани жалби в Франция и Англия. Тогава имаше действаща директива на европейско ниво и не е направено нищо. Мисля, че ние като европейски депутати трябва да извършим проверка дали не е извършено нарушение на действащата директива, дали няма виновно поведение. Може би трябва да се състави анкетна комисия, защото тук става въпрос не само да подобрим системата, а да извършим проверка на слабости, които са допускани през последните 7 години. Председателят, благодаря на комисията и на колегите за дисциплинираността. Мисля, че това беше една крайно необходима дискусия и наистина ще действаме по-нататък по този въпрос, защото наистина 4-500 хиляди жители на Европейския съюз са засегнати от това, ако са правилни числата. Смятам, че трябва да се направи нещо. Тук става въпрос за здравеопазването и трябва да направим всичко възможно такива продукти да не достигат до пазара, като затворим всички възможни вратички за тях. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е отчетът на делегацията, която беше в Турция. Ще дам думата на Йо Лайнен, който беше ръководител на делегацията, която беше в Турция от 2 до 4 ноември миналата година. Първо искам да помоля колегите, които искат да напуснат залата, да го направят тихичко. Разполагаме с 10 минути време. Знам, че е много амбициозно от моя страна да искам да приключим до тогава, но както знаете, очакваме посещение в точен час и трябва да сме възпитани. Сега Йо Лайнен има думата. Благодаря, господин председател. Отидохме в Турция в връзка с това, че главата за околната страна е единствената глава отворена в преговорите с, Европейския съюз. Делегацията ни беше много добре посрещната, прояви се голяма готовност от страна и на а, отговорните фактори от държавата и от страна на членовете на Комисията по околна среда. Знаете, че Турция осъществи голям економически ръст 8 до 9% и то за втора година. Действително има конфликт във връзка с околната среда. Един от големите проблеми е енергоснабдяването, което обсъдихме многократно там. Интересното е, че в Турция а, Съюзът на индустриалците упражнява повече натиск от, а, по посока на енергийна ефективност и альтернативни източници в сравнение с това, което прави а, правителството. Турция наистина прибягва и до... има въгледобив, има водно-електрически централи, сега смята да строи АЕЦ, а ние сметнахме, че възобновяемите енергоисточници и енергийната инфективност са по-важни теми. Друга наша тема с Съюза на индустриалците беше ОВОС, оценка въздействие за върху околната среда. Но има такъв закон в Турция и закона не е лош, само че на практика се прилага само от части и просто трябва да се усъвършенства самия закон, за да не допуска отклонения. В Аграрното министерство се проведе доста голям дебат. Да, наистина в Турция се е подобрила хигиената на селско-стопанските е, продукти. Е, освен за говеждо месо за Румъния и България, няма на практика други ограничения за износ на продукти. Турция трябва да направи нещо за обозначението и етикетирането на продуктите си. Що се отнася до здравеопазването, Говорихме най-вече за тютюнопушенето и за алкохола. Голям проблем са заболяванията на дихателните пътища, не само поради замърсения въздух в градовете, а и поради пушенето на работното място и у дома, естествено. Турция продължава да е е, амбицирана да напредне в преговорите. Министра по европейските въпроси, господин Бачис, се оплака колко много страни са приети в е, Европейския съюз, които в зависимост от правителствата, които ги ръководят, си сменят отношението към Турция и в самата Турция от 65%, които подкрепиха присъединяването към Европейския съюз, сега са останали около 35% срещу от тях. Все пак трябва да кажа и за едно происшествие. Колегата ни от Кипър, Елени, по време на едно заседание, беше поздравена с табелка на която пишеше представител на Южен Кипър от гръцката администрация. Това беше провокация. Колегата, разбира се, напусна. Аз протестирах като ръководител на делегацията, след, като турските, след което турските партньори се отказаха и повече такова нещо не се случи през второто полугодие ще имаме председателство на Кипър и те просто искаха да проверят доколко бихме толерирали турското гледище за Република Кипър. Ние, разбира се, отговорихме подобаващо. Мисля, че си струваше усилието да отидем там. Турция е голяма страна. Европа е заинтересована там ситуацията да бъде законна. Председателят благодаря на Йолайнен. Колегата си Лакакис поиска думата. Thank you, Mr. President. Uh, Благодаря, господин председателю. Посещението в Турция беше много интересно. Аз повдигнах един конкретен въпрос. Вярно е, че Турция бързо се развива. Освен това, вярно е, че това е една силна промишлена сила в нашия регион. Изглежда през следващите 5 до 7 години ще достигне средното за Европа, е, средните за Европа ниво емисии въглероден диоксид. Защото Турция не участва и ня, няма конкретни политики в областта на емисиите. Всички осъзнаваме това. Аз самия е, редица пъти съм задавал този въпрос, което означава, че за Южна Италия, както и другите средиземноморски страни в Европейския съюз, съществуват сериозни опасности, свързани с изнасянето на въглеродни емисии защото много скоро страната, както казах, ще, ще достигне нашите е, нива, а няма политика в тази област. Комисията няма конкретни действия по този въпрос, поне стигам до това заключение след е, въпросите, които съм задавал на комисията. Според мен това е много важен въпрос в областта на енергетиката. Знаете, Турция може да изнася енергия без изискванията свързани с емисиите, както и специфични продукти, които от географска гледна точка могат лесно да бъдат изнасени е, на къси разстояние, именно защото заложените цели и желони а, имат конкретни географски измерения. Част от Европа в този смисъл се оказва частично а, защитена, а друга част е силно уязвима. Тази част конкретно е близо до моята страна. Както знаете, ние сме съседки на Турция. Това се отнася и за България, и за Румъния, и за други средиземноморски държави. Това е важен проблем. Благодаря. Благодаря. Още един колега се е записал за изказване, но моля кратко. Am participat е, la această vizită în Turcia, foarte interesantă. Nu vreau să това наше посещение в Турция беше много интересно. Аз съм много доволна, че участвах. Няма да повтарям това, което колегите вече казаха. Само ще кажа, че Турция наистина се развива доста бързо. А, наистина има голямо бреме върху околната среда, затова държавата трябва да се постарае да очертае и приложи политика за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и да спазва всички европейски разпоредби и по-специално тези, които са свързани с околната среда. Ние се срещнахме с, неправителствени организации в областта на опазването на околната среда, с бизнесмени. Турското правителство трябва да прави нещо повече, за да може да, за да изслушва гражданското общество. Председателят Жули Гирлинг. Благодаря. Съгласна съм с казаното от председателя по отношение срещите ни с представители на правителството. Всичко това бе много интересно. Срещнахме се и с е, делегации, е, включващи бизнесмени, представители на промишлеността. В всеки случай, разочароващо беше важ... срещите с неправителствените организации. Важно е да знаем това, че когато изпращаме делегация, това е един разход, сериозен разход и целта е да се срещнете с хората, които очевидно не можем да осъществим тук. Само с една неправителствена организация успяхме да се срещнем. Очевидно тази цел не успяхме да постигнем там. Трябваше да има група представители на неправителствения сектор, но в крайна сметка се срещнахме само с една. А когато Комисията по околна среда изпраща своя делегация, много важни са за нас тези срещи с е, НПО. Вероятно, е, трябва в началото да се организират на нашето посещение, когато е, знаете, все още програмата се разработва, а когато включваме в програмата само една неправителствена организация, очевидно това бе една пропусната сериозна възможност. Благодаря. Има още двама души записали се. Госпожа Шнелхарт и след това а, господин Шнелхарт. Ще бъда съвсем кратък, понеже говорихме много. Никой не каза, че нямахме никаква възможност да проверим на практика това, което правителството ни каза. Те ни разказаха какво ли не, казаха какви прекрасни неща са направили, но нищо не ни показаха, нищо не видяхме, нищо, което може да се пипне. Това беше проблем, според мен. Йолайнен. Имам още две изречения. Посещенията в Турция винаги са посещения в Анкара, където е правителството и в Истанбул, където е обществото. За два-три дни програмата е трудно да покрие цяла Турция. Освен това, не пеотата в Турция не са така ясно изявени, както в други страни, за съжаление. Има ги, да, но не са многобройни. Все пак успяхме да се срещнем, така да се каже, с организацията Шапка на екологичните организации в Турция. Следващия път трябва да се организираме по-добре. Председателят, благодаря за подробния доклад. Благодаря, че споделихте това, което сте видели и научили там. Вероятно ще можем със следващото посещение да реагираме така, че доста неща да се променят. А сега преминаваме към точка 17. Добре дошил тук на нашия гост, госпожа министъра на храните, земеделието и рибното стопанство на Дания Мете Герсков. Днес тя е тук, за да ни представи програмата на председателството на съвета. Тя е много амбициозна. Ние миналата седмица имахме гост от Дания, бивша наша колега, министър-президента, председателя на Дания, госпожа Хелен Торен Смит – на мен много ми хареса подготовката на датското председателство. Очаквам и сега от вас да чуем интересни неща. А и имаме много обща общи теми, защото на дневен ред са множество доклади, които са свързани с работата на нашата комисия, например за ресурсите, биоразнообразието, електронните отпадъци, а, електронното етикетиране на месото. Изобщо работата не спира. Тъй, че е, много неща зависят от доброто ни сътрудничество с съвета. Тъй, че с огромен интерес очакваме както това, което сега ще ни кажете, така и идните 6 месеца. Thank you very much. Thank you very much. Благодаря ви. Разбирам, че вие също сте нов председател, както и ние сме ново председателство. Надявам се, че ще можем взаимно да си помагаме през следващите 6 месеца. За мен е голяма чест, че мога да бъда днес пред, при вас, за да ви запозная с програмата на председателството. Много внимателно работихме по нея доста дълго време и мисля, че е важно да подчертая от самото начало. Ние осъзнаваме, че тези големи реформи, които ни предстоят, трябва да бъдат извършени в координация и с съдействието на парламента. Това е много важно за нас. Така че ще поддържаме връзка и диалог в хода на работата. Първо, позволете да ви запозная с основните приоритети на председателството. Ние ще бъдем отговорни динамична, екологична и по-сигурна, безопасна Европа. Това са наши приоритети. И нужно е бъдеще, което да бъде сигурно както от економическа, социална, така и от екологична гледна точка. Сега ще се спра на някои от въпросите от нашата програма ще създадем една всеобща програма за екологичен устойчив ръст. Целта е да създадем растеж и работни места, да има и износ, без да се увеличават е, е, необходимите ресурси и енергопотребление, ако това е възможно. Лансирането на екологичния е, дневен ред за ръст е сериозно предизвикателство, свързан с бъдещия просперитет, развитие и заетост в Европа. Но разбира се, трябва да се спрем върху рентабилните решения и да имаме предвид конкурентно способността на бизнеса. С внимание върху екорастежа ще имаме възможност е, да разград, изградим една успешна гъвкава рамка, която ще бъде двигател на новациите и възможност за Европа да постигне и да поддържа глобални технологични водещи позиции в света. Европейския съюз трябва да посочи и начина по който да се развива света. Ако не се използва тази възможност, потенциала за екоразтежа ще бъде приложен на друго място. От е, месец октомври миналата година дебата по отношение на предложението на Комисията за реформата на общата селско-стопанска политика е в центъра на вниманието в парламента и в съвета изправени сме пред предизвикателство за редактиране на ОСП, за да се отразят промените и потребностите и приоритетите в Европа, както и очакванията на земеделските стопани, гражданите, потребителите и дънакоплаците. Мисля, че това е много важно, не трябва да забравяме този аспект. Господин председател, твърде рано е да навлизаме подробно в ключовите елементи на реформата, но искам да подчертая елемента свързан с опростяване, екологичните политики и системност в прилагането им, защото по този начин наистина можем да дадем принос за бъдещата политика. Освен това, има и друг елемент, който е голям приоритет за нас в областта на рибното стопанство. Това наистина ще бъде област, която можем да изпробваме нашите екологични перспективи, защото тогава там економиката изключително много зависи от околната среда. Европейския съюз има водеща позиция по отношение на безопасността на храните, но все още съществува необходимост за развитие и модернизиране на нормативната уредба. Потребителите в Европейския съюз трябва да имат доверие, че храните, които купуват на пазара, са безопасни, сигурни, с високо качество и, с, и произведени, а, имайки предвид а, хуманното отношение към животните. Това е възможно за нас да подобрим нивото на безопасността на храните и за нас хармонизирането на стандартите ще бъдат висок приоритет. По този начин ще можем да защитим потребителите в Европейския съюз, да укрепим и подпомогнем износителите, а също така да се спазват изисквания по отношение сигурността на внасяната храна. А сега позволете да се спре на някои конкретните предложения, които по-настоящем се работят в комисията. По отношение предложението за храните за кърмачетата, по отношение изискванията, специалните медицински е, изисквания, мога да кажа, че се прави преглед на съществуващата уредба и тя е в сила, както знаете, от 1989 година, така че съветът приема е, изоставането на е, отказа от е, понятието диетични храни, така както комисията го предлага. Що се отнася ограничението на обхвата, за храните, за кърмачета и храни за специални медицински цели. Държавите членки считат, че другите храни, които традиционно се определят като диетични, ще трябва да бъдат подложени на подобна правна промяна. Дебата в момента е в ход в Европейския парламент и а, депутатите споделят този подход председателството мисля, че има добри основания да се вярва, че ще можем да постигнем споразумение между Европейския парламент и съвета по отношение основните елементи на това предложение. Следователно, председателството се ангажира да стигне до първо четене на този а, проекто законодателен акт със сътрудничеството на комисията. Председателството очаква да продължи да работи в тясно и ползотворно сътрудничество с докладчика и вашата комисия. Позволете още веднъж да подчертая становището на председателството относно досието за електронните идентификация на говедата и, премахва, и премахване разпоредбите за доброволно етикетиране на говеждото месо. Надяваме се, че ще можем да стигнем споразумение с Европейския парламент по този въпрос през следващите 6 месеца. На следващо място досието, за което и двете институции, към което проявяват голям интерес, а именно хуманното отношение към животните. Един важен аспект на това досие е включен в програмата на председателството на 10 ноември. 2011 комисар Дели предложи доклада си по отношение защитата на животните при транспортирането им Комисията разглежда сегашното състояние на регламента по отношение на този транспорт и очевидно има някои проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Председателството ще направи необходимото съвета внимателно да анализира този доклад. Мисля, че е важно, освен това, ние като политици да осъзнаем, че милион граждани са подписали и искането в, за максимален период за транспортиране на животните а, преди транспортиране, по време на транспортирането им до кланиците в интернет и това е много важен сигнал от потребителите и гражданите на Европа към нас като законодатели. Ние освен това ще направим преглед на съобщението на комисията Европейската стратегия за защита на хуманното отношение на животните 2012 и 2015, прието от комисията миналата седмица. Тук Европейския парламент също една стъпка по-напред в дебата с приемането си на резолюция, собствена инициатива от май 2010 относно оценката на плана за хуманно отношение към животните 2006-2010. В този контекст Данското председателство заедно с комисията ще организира конференция за хуманно отношение към животните, което ще се проведе в Брюксел на 29 февруари и на 1 март и в частност ще разгледа въпросите свързани с а, хуманното отношение и научните практики ние ще поканим заинтересовани страни, учени и всички, които работят по тази стратегия. Европейския парламент също, разбира се, е поканен. По отношение на отглеждане на животните и е, здравето на хората, ние разбира се ще направим нужното по отношение плана на действие на комисията е, по отношение възникващите рискове от антимикробна резистентност. Това е изключително важен въпрос. Осъзнаваме, че 25 хиляди хора в Европа ежегодно умират именно поради антимикробната резистентност. Това е голям проблем на който трябва да се обърне нужното внимание. Ще подходим холистично, като ще работим заедно с ветеринарния е, сектор и е, здравеопазването. Ние внимателно ще отчетем двете резолюции, които са прияти от Европейския парламент по тази изключително важна тема. Конференцията Борба е, с антимикробната резистентност Време за съвместно действие ще бъде проведена в Копенхаген 14 и 15 март. Целта на конференцията е чрез обмен на добрите практики да се разработят действията за борба с антимикробната резистентност. Мисля, че е много важно Европейския съюз като един от водещите производители на месо и износители на месо да изиграе значима роля при отношение изграждане на научно основана система за инспекции на месото. Зная, че може би е, не е много добре да се говори именно за инспекция на месо, но какво е важно да се каже? Важно е да се каже, не е много модерно може би да се говори така, някои така може би ще си помислят, но важно е да подчертая пред вас, че тази тема е изключително важна за безопасността на храните, а освен това, това е много скъпо за нашите производители, така че трябва да подходи максимално ефективно и рентабилно. За това ще работим на експертно ниво. Ще има и такава конференция, която ще се проведе на 2 и 3 февруари, за да се дискутират възможните промени в европейската нормативна уредба. И така, господин председател, позволете ми да приключа, като ви уверя, че датското председателство ще направи всичко, всичко по силите си, за да може през следващите месеци да проведе един е, сериозен диалог между нашите институции. И позволете накрая да спомена е, заглавието е, на нашата програма. Премьер, министр-председателя също показа, нашата програма се нарича Европа на работен ход. Мисля, че сега в финансовата криза е изключително важно ние да се опитаме да бъдем максимално оптимистични и да повярваме, че можем да излезем със съвместни усилия от кризата и то да бъде еколого съобразно излизане. Наистина, изключително важно е да установим тази обща основа за бъдещето на европейската селско стопанство, рибното стопанство и безопасността на храните. Благодаря. Äh, да, наистина си струваше да ръкопляскаме. Много благодаря за представянето на тази изключително амбициозна и многопластова програма. Това, което ми хареса особено, госпожо министър, е това, което казахте накрая. Европа на работен ход защото много често целият този проект Европа се поставя под съмнение. Затова много се радваме, че вашето председателство е решено да покаже, че чрез добро законодателство, добри предложения, фокусиране върху действителните проблеми, ще спечелим отново доверието на хората нещо, което е залегнало във вашата програма. Аз наистина с голямо любопитство и нетърпение очаквам да работим с вас. Но нетърпеливи са и колегите да зададат своите въпроси, така че започваме с а, а, ограничение във времето 3 минути. Ще направим два кръга от въпроси. Започваме с госпожа Линда Макеван. Dann мит Christel Шалдемос. След това Кристел Шалдемос, непременно. Благодаря, господин председателю. Позволете ми да говоря на датски, пред датския министр. Уважаема Мете, наистина е удоволствие да ви видим тук в Европейския парламент и в Комисията по околна среда и обществено здраве. Отлична е програмата на председателството, много е амбициозна и съвсем съм съгласна с вас, че Европа трябва да се залови за работа. Искам да попитам според вас, как държавите членки да ги привлечем към този работен режим? Защото подготвяме добри законодателни актове, но приложението в държавите членки куца. Така че как вие и съвета ще работите по въпроса? И на второ място, да кажа нещо във връзка с антимикробната резистентност. Това е нещо много важно за човешкото здраве. Кои конкретни инициативи ще подемете в тази област? Несъмнено трябва нещо да се предприеме. Всеизвестно е, че вижданията по въпроса са разнородни, в някои области, в скандинавските страни има по-строги мерки, в Южна Европа не са така строги. И един въпрос свързан с храните. Чуда се как да формулирам точно въпрос. Свързане с етикетирането на хранителните стоки. Как да преодолеем проблемите там? Е, има някои забрани в държавите членки, как да преодолеем това. Програмата е много амбициозна и Надявам се, че ще подпомогнем успеха на тези предложения. Благодаря, Кристал Шалдемес, а след това Естер Деланге. Благодаря ви. Имам един въпрос, свързан с храните. Е, доколкото разбирам, се прави преработка на директивата като е един от вашите приоритети. Те първа ще се гласува в тази комисия, но възоснова на всички изменения, които са внесени, съзираме кои са противоречивите области. Искам да се насоча към а, два такива въпроса, за да чуем вашето мнение в съвета. Говорим за нискокалоричните диетични храни. Говори се за изключване на този вид продукти от специализираните рамкови а, разпоредби. А, като имам предвид предложените от тази комисия изменения, изключително сме притеснени от нискокалоричните храни. А, става дума за тези до 800 килокалории а, може по някакъв начин а, те да бъдат извадени от а, тази рамка? Какво се говори в съвета по въпроса? И на второ място за млеката за пеленачетата. Дания е единствената страна в Европа, където тези продукти не са на пазарите, защото няма пазара за тях, няма търсене. 26 държави членки обаче имат на пазара такива млека и тези продукти за деца над едногодишна възраст отново могат да влязат в общата рамка за храните и не се нуждаят от специални мерки за защита. Но комисията не ни отговаря на въпросите какво ще се случи, ако бъде а, оттеглена тази директива и тези храни бъдат пуснати на пазара по хоризонталните разпоредби. Тогава ще има ли забрана за тях или те ще бъдат пускани на пазара по линия на друга законодателна рамка? Какви са общите нагласи в съвета и ако може да ни кажете нещо за всички други теми, като например глутена, Хубаво е да чуем по-общо мнение за тях и смятате ли, че ще се справите с постигането на съгласие? Благодаря на Естер Деланге. Сега Крис Дейвис. Uh, Благодаря, но нека най-напред колегата да зададе въпроса. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на госпожа министър, чието име ще ми простите, но не успявам да произнеса. Днес говорим по важна тема. Вчера говорихме за женското присъствие в нашето ръководство. Ето Ви Дания. Тя може да ни послужи за пример. Чухме миналата седмица министър-председателя жена, министъра на селското стопанство жена, министъра на здравеопазването жена. Мисля, че жените са много добре представени. Сега, благодаря за това, че очертахте приоритетите си. Вие, разбира се, ги скицирахте накратко. Няма да повтарям всичко, което вече беше посочено, зелената економика, лозунга Европа на работен ход. А, просто не можем да търпим сегашното статукво. Това наистина е така. Това, което каза госпожа Деланге във връзка с директивата, става въпрос за специализираните храни – има 500 предложения за изменение, постъпили от трите комисии, нещо, което показва огромното значение на тази тема и показва колко е важно а, съветът да даде приоритет на този въпрос и да се постарае да се постигне договореност по спорните въпроси. например нискокалоричните храни, за които стана дума, и е, бебешките храни. Говорихте за селското стопанство и за това, че Европа трябва да изнася повече. А не е ли разумно да се погрижим да се самоснабдяваме по-добре с селско-то селскостопански продукти? Тук визирам бъдещите поколения, защото в нашите супермаркети се продават плодове и зеленчуци откъде ли не от страни по целия свят това е проблем според мен. Ще подемете ли инициатива, така както направихме миналата седмица в Страсбург, да не се похабяват и прахосват храни? Говорим за храни, които спокойно могат да се консуми, консумират. 80 милиона тона годишно се изхвърлят. Те се прах, прахосват и се предвижат, че това количество ще се отвои до 2020 година. Значи комисията наистина трябва да направи нещо по въпроса. И накрая във вашия документ се говори за директивата за храните. Тук не бива да забравяме интересите на бизнеса. Така че какво по-конкретно имате предвид, какво ще направите за малките и средни предприятия, защото 90% от предприятията в този сектор са малки и средни в Европа. Например, колко струва един лиценз от Европейския орган по страните? 80 милиона. Малко или средно предприятие не може да си го позволи. Сато Раси има думата. Благодаря. Благодаря на министъра, че дойде при нас да обсъди тези въпроси. Искам да ви попитам нещо за екологичните аспекти на сълскостопанската политика. Става дума за замърсяването на езера и водни резервуари, а също така и крайбрежието. Балтийско море, например, е едно от най-замърсените морета в света. И един от признаците за лошото екологично състояние е, че, че това е район, където е, забелязваме спад на съдържанието на кислород, който е най-високия спад в морски райони, поради натрупването на нитрати. И Съското стопанство е най-големия източник за този вид замърсяване на морето, не само Балтийско море. Това е пренебрегван или забравен въпрос в сълскостопанската политика на ЕСЕ. Всъщност обаче, ние не можем да а, подобрим състоянието на реките в Балтийския регион без промени в съскостопанската политика. Балтийското море е нещо много добре познато в Дания и затова искам да ви попитам, е ли тази тема част от програмата на датското председателство и реформата на съскоспанската политика. Благодаря на Сато Хаси. Следващата ораторка е Криста Клас. Благодаря, госпожо министър, за това, че днес отделяте време за Комисията по околна среда. Нашият фокус, разбира се, е върху околната среда. Вие споменахте зеленият растеж на селско-стопанския сектор, нещо, което е много важно. За съжаление обаче, съвсем накратко засегнахте реформата на ОСП, без да се впускате в подробности. За мен е изключително важно, да се подчертае всичко това, което постига селското стопанство в областта на опазването на околната среда, кръстосаните съответствия и така нататък. Мисля, че е необходимо това да се подчертае, за да накараме и националните държави членки по-усилено да упражняват контрол върху кръстосаните съответствия за в бъдеще. Същото се отнася за опазването на животните и транспортирането на животни. Получаваме хиляди имейли от така наречени защитници на животните, които се оплакват от този транспорт. Мисля, че трябва да се упражни контрол, да се занимаем с темата за времето за транспорт на кланичните животни, което за Европа според нас трябва да се ограничи до 8 часа. Преди години уредихме на европейско ниво опазването на растителния план, е, свят. До края на 2012 година трябва да са готови съответните планове искам да ви помоля да наблегнете на това в съвета, за да можем да имаме добри национални планове за действие. И на последно място. Кокошките-носачки. Моля ви, постарайте се яйца, снесени в клетки, които не съответстват на европейското законодателство, да не се продават на европейския пазар. Благодаря. Благодаря. Сега Дан Йоргенсен. Благодаря, председателю. Благодаря, госпожо министър, за изложението. Много се радваме да ви видим тук в Брюксел. Мога да споделя пред колегите, че много добре познавам министър още от Дания едва ли по-добър съюзник бихме могли да си осигурим. Благодаря ви, че сте с нас. Имам един въпрос и една бележка. Първо въпроса. Той е свързан с, с позеленяването на ОСП. Няма да навлизаме в подробности, всички сме наясно, но бихте ли казали още нещо за основополагащите принципи, към които ще се придържате? Има много организации на зелените, които изразяват загриженост, че в крайна сметка това може да се окаже едно замазване на очите на ОСП, без всъщност да опазваме околната среда. Та, Кои са приоритетите, които ще са в основата на тази реформа и ще доведат до една по-природосъобразна съскостопанска политика. Е, що се отнася до бележката, благодаря ви за интернет кампанията, която подехте. Много подписи бяха положени под тази инициатива, много колеги в различни страни. Много се радваме, че се, сте съпричастни. И още един полезен аргумент, който можете да използвате в изказванията в съвета – комисарят Дали няма желание за внасене на а, предложение, но а, комисарите а, Василио и предходния комисар отправиха обещание да внесат ново предложение преди края на предходния мандат. Е, дори Баросо, който беше ръководител на тази комисия, си има проблеми с това и те са направили обещания, не ги изпълняват. Dann, jetzt noch... Благодаря. Сега ще има още две изказвания, след което приключваме е, списъка. Крис Дейвис, после Карл Шлютер. Давам си сметка колко е мащабно вашето досие, общата политика по рибарство, ОСП, реформата. Там за мен лично приоритета през едните месечи е свързан с това, че на министерско равнище реформата в областта на рибното стопанство не се разглежда приоритетно, за да можем да гарантираме добри рибни запаси и риболов. Ние много вредим на моретата и тази възможност, която имаме сега чрез реформата на политиката, не бива да я пропускаме. Въпросът ми е, разполагате ли с достатъчно политическа подкрепа? Имате ли подкрепа от страна на министър-председателите в Европа, за да можете да извършите необходимите промени? Трябва ли да притискаме съвета а, да излезе с някаква декларация за принципите? за да се знае, че на всички равнища в правителството това не е въпрос, който може да бъде пренебрегван, защото не е на първо място. А той трябва да бъде сред водещите. И във връзка с това е свързан на и годишната среща през декември на съвета на министрите по земеделието. Там се разпределят е, квоти без да се основават на конкретни данни. Реформата на ОСП предвижда дългосрочни планове за управление, но аз се страхувам, че много от вашите колеги в съвета а, нямат желание да преотстъпят правомощия на парламента и ще се намесват. Можете ли да ни да, да зададете насоките и да коментирате? Благодаря на Крис Дейвис. И последен от първия кръг Карл Шлютер. Благодаря. Поздравявам ви за избора. Още веднъж добър ден. Сигурно се досещате, че ще се спра за транспорт, на въпроса за транспорта на животните. Събрани са 1 милион подписи. Криста Клас каза каквото е необходимо. Дан също каза, че са отправени обещания, но стигаме до изпълнението. Комисията иска нещо да промени. Казва, имаме проблеми с прилагането, имаме проблеми с законодателството но се, се насочват към изпълнението. Но това е грешно. За да подобрим прилагането, а, трябва да се насочим и към законодателство. И след това да се захванем с въпроса за прилагането. Чуда се какви са вашите идеи по инициативата, която също е събрала около 1 милион подписа – вие споменахте и резистентността към антимикробните а, продукти. Какво очаквате съвета да предприеме по въпроса за ГМО-тата? И според мен обществените поръчки е друг въпрос, който сме загърбили, а това е важно средство за насър облегчаване на достъпа на малките съскостопански производители и а, повишаване на хуманното отношение към животните, подобряване на обществени, качеството на обществените поръчки и осигуряване на достъп до местните съдилища. Благодаря на Карл. И още веднъж честито ти избиране. И сега, госпожо министър, вие имате думата да отговорите на въпросите. Thank you very much. Благодаря ви много за изключително важните въпроси. Ще се постарая. Всъщност, колко време разполагам? Колко часа ми давате? Въпросите наистина са важни. Ще положа максимални усилия да отговоря. Много въпроси бяха зададени за хуманното отношение към животните. Изключително важно е за датското председателство да водим тези разисквания, да внасяме теми свързани с транспорта, свързани с изявлението на Комисията за хуманното отношение, начина по който това да бъде уредено, различните показатели за хуманното отношение към животните. В Копенхаген ще проведем конференция на тази тема, ще имаме заключенията на съвета по тази тема. Така че тя е много важна и мога да ви уверя, че съзнавам, че някои от е, регламентите от миналото се оказаха трудни за приложение. Както знаете, кокошките носачки бяха споменати от госпожа Клас. А ние трябва да обсъдим следното. Когато имаме по-дълги срокове за прилагането е свързано с наличието на помещения, тъй като производителите трябва да изградят клетките или съответните помещения. Освен това, понякога имаме срок за прилагане 12 годишен за носачките и трябва да има някакви междинни срокове, за да осигурим прозрачност. Държавите членки ще бъдат питани какъв напредък са постигнали по прилагането на регламента. Това е един от начините да се подсигурим с съответствие и спазване на правилата. Неприемливо е някои държави да не спазват изискванията. Чухме от комисията, когато става дума за клетъчното отглеждане, ще бъдат заведени процедури за нарушения срещу 14 държави членки. Не знам вие какво мислите по въпроса, но според мен това е една изключително бърза реакция от страна на комисията. Обсъждаме също така какво ще стане от януари месец нататък 2013 година. Въпроса за антимикробната резистентност е разнопосочен. Държавите членки го разглеждат от най-различни гледни точки. Ние като председателство можем да внесем предложения във връзка с човешкото здраве. Имаме датска позиция, позицията на скандинавските страни, която е по-обхватна и се надяваме, че ще постигнем до единна позиция. Отправната точка е да определим каква е употребата на антибиотиците. Как се употребяват те, за какво и как можем да ограничим количествата, които се потребяват. Това е двустепенен въпрос. Общите обеми и конкретните антимикробни препарати, които могат да станат опасни защото в бъдеще нашите граждани трябва да са сигурни, че ще имат достъп до лечение. Би било ужасно, ако ще трябва да връщаме хора в болниците, просто защото има превишаване на употребата на антибиотиците. Въпросът е от решаващо значение и той ще е сред приоритетите на председателството. Well, well, you didn't sound... А, когато ми зададохте въпроса, като че ли не бяхте особено оптимистични. Моето очакване е да приключим с въпроса а, на първо четене и а, да се справим. В момента сме на предварителен етап. Знам, че има обширна подкрепа в съвета. Да ги включим в обхвата на предложението, но дискусиите продължават. И каквото и да ви кажа, ако трябва да бъда честна, просто мога да кажа, че разискванията продължават, няма окончателно решение. Беше зададен въпроса и за глутена. Важно е тук да кажем, че защитата за хора – които имат непоносимост към глутена, трябва да бъде подложена на анализ. Важно е тези лица да се радват на същата степен на защита като другите граждани. Това е свързано с етикирането също така и с приложното поле на регламента. How do we make the member states work? Как работят? Как да накараме държавите членки да работят? Те работят, трябва да го призная. И Европа на работен ход означава всички да работим. Преживяваме финансова криза, изправени сме пред затруднения – но ние вървим напред. Датското председателство напрекъснато се среща с хора, които искат нещо да направят, да постигнат промяна. Както споменах по-рано, по въпроса за закрилата на животните, важно е в регламентите да се предвиждат мерки за постигане на предък и междинни цели, за да сме сигурни, че всички в Европа вървим напред. Разхищаването на хранителни стоки. Да, въпросът е важен. Благодаря на парламент за това, че повдига темата. Тя е в дневния ред, тя е разисквана на пленарни заседания, доколкото разбирам. Не мога да предоставя много информация за инициативи в съвета за сега, но имаме заключенията на съвета от декември месец. Мога да споделя само датското виждане по темата. Е, бихме искали да се премине към а, биологично а, чисти а, храни в а, всички тези пунктове за храна. Много са нещата, които мога да спомена. Говорехме за това да задоволяваме собствените си потребности от храна със собствени сили. Ние сме част от един глобализиран свят. И когато говорим за износ е важно да се каже, че по време на финансова криза ще ни трябват средства отвън и трябва да изнасяме. Това е един от начините да си осигурим приток на средства – Господин Хаси говореше за замърсяването на моретата с сълскостопански отпадъци. Да, Балтийско море е много важно. То е едно от най-проблемните морета за нас. Знаем, че селското стопанство е част от решението, то е част от проблема, трябва да се превърне в част от решението трябва в директивата за водите, която ни изпреварва с няколко години, да бъде предвидено това. Що се отнася до ОСП, е важно елемента на природосъобразност да присъства, тъй като това е свързано и с изхранването бе повдигнат въпрос за а, зеленото производство, природосъобразното производство, да не остане то само на хартия, а да се прилага на практика. Това ще бъде ключов елемент. Вие знаете, че в момента субсидиите по първия стълб е, ще се изплащат само до 70%, а делът от 30% ще бъде изплатен само ако се въведе природосъобразно производство. И според мен в съвета ще обсъждаме кои са градивните елементи. А, говори се за редуването на сълскостопанските култури. Може би ще трябва да доразвием тази тема, за да има конкретни изисквания в отдалните страни. Говорим за този вид позеленяване в кавички в цяла Европа. То е свързано и с състоянието на климата. Може да се наложи да търсим различни решения. Това е от една страна. От друга страна трябва да видим какво можем да прехвърлим втори стълб в първи стълб. Не мога тук да излизам с някакви заключения, тъй като в съвета не сме обсъждали темата. Това са само някои от идеите на председателството, които ви представям. Господин Дейвис е реформата на общата политика в рибното стопанство – вие попитахте, имаме ли достатъчно проявен политическа заинтересованост? Ако се вгледате в програмата на комисията, ще видите, че се цели най-обхватна реформа на политиката за рибното стопанство, откакто се помня. Важното е всичко да бъде направено. Съгласна съм че има все още нерешени проблеми в тази реформа, но сме постигнали голям напредък в дискусиите до сега. Малко отрицателно бе вашето отношение по дискусиите за квотите през декември. Ако се върнем към тези обсъждания през декември, бе разгледана темата за плановете за управление в Северно море. И съвета всъщност не е, отложил изпълнението на тези планове за управление на Северно море. Дали ще имаме такива дискусии, докато ние председателстваме? Да. Проявен е политически интерес в тази област и струва ми се отнех доста време. Много въпроси има, на които бих искала да се върна. Няма значение, това са важни въпроси, на които трябва да се дадат изчерпателни отговори, защото времето, в което живеем, е много важно и ни предстои много важно законодателство. Сега давам старт на втория кръг от въпроси. Колегата Мортикан Мортиканайте, извинете, има думата. Е, iš esmės turbūt antram raunde klausimai gali ir, ir kartotis. Е, tai mano klausimas būtų susijęs su. Благодаря. Не искам да повтарям казаното обаче, но моят въпрос е свързан с ОСП. Комисията предложи по отношение на природосъобразните мерки е редица неща. Можем да кажем, че още дебата е в ход в рамките на комисията, но темата е много важна и е в е, Европейския парламент. Има сериозни разлики между държавите членки. В някои от тях – се отстояват основно интересите на земеделските стопани. Други казват, че административните разходи биха били твърде високи. И изглежда, че земеделските стопани общо зато ще трябва да ограничат своята дейност, а също времено можем да кажем, че нямаме конкретни предложения. Може би ще бъде добре, ако организираме някакъв форум, на който да се проведе дебат между правителствата и замеделските стопани. Имам и още един въпрос, който е диктуван от е, чисто любопитство. По отношение на различното качество на хранителните продукти в рамките на Европейския съюз. чуваме, че има разлика между храните в различните държави. Не знае дали вие сте чували за това. Какво мислите по този проблем? Каленбах. Благодаря сега колегата Карин Каленбах. Благодаря. В много отношения госпожа министъра се спря на въпросите, които смятах да задам, например антибактериалната резистентност. Сега искам обаче да разширя въпроса. Преди няколко дни стана известно едно изследване, според което в Швеция е било установено, че много материали, преди всичко текстил, са били третирани с антибактериални препарати и при пране тези препарати отиват в отпадните води, оттам попадат в кръговрата. Комисията вече е забелязала този проблем, възложила е подобни проучвания. Искам да ви попитам от ваша страна, има ли интерес, примерно към въпроса за използването на биоцидите, Предвиждате ли да възложите допълнителни проучвания? Част от проблема е предвиден вече в директивата за биоцидите, например за етикетирането. Но проблема, който излагам тук, е в връзка и с наночастиците. Не знаем как влизат в веригата, в хранителната верига, след като попаднат в водния кръговрат такива вещества. Благодаря на Карин Каденбах. Сега колегата Хорт Шнелхарт. Благодаря. Госпожо министър, винаги е много интересно да си побъбрим с председателството, да научим неговите цели. Мисля, че много амбициозни цели изложихте тук. Но човек като се замисли по кои теми говорим, в Европа просто върлува напаст. Започваме от финансовата криза и след това минаваме по един списък от теми, който е вечен. Решаваме какво ли не, но то не се прилага в държавите членки. Ето това ни е проблема, че винаги започваме от, от начало. Примерно аграрната реформа. Никой нищо не казва за... До кога ще говорим за кръстосани съответствия? Никой не говори за добрите неща, които стават. Как е, ще се справите с това противоречие? Не виждам, примерно, сътрудничество между комисаря по енергетиката и този по околната среда. как, например, предвиждате оставянето под угър на земи, което се предвижда в такива огромни размери. Аз нямам нищо против, но трябва да разберем, как, е, трябва да за, отчитаме какво става сред фермерите. Това ни е проблема. Сега за транспортирането на животни. Какво ли не решихме в този парламент по този въпрос? И сега изведнъж става въпрос за времето за транспорт. Който се е занимавал с този въпрос, с психологията, с зоопсихология, той много добре познава литературата в тази област и знае, че не е важно колко време се транспортира а, животното, а стресът възниква при натоварването и разтоварването. За това трябва да се говори за това как са оборудвани транспортните средства, по какъв начин става товарянето и разтоварването. Хубаво, нека кажем 8 часа, много е популистично, ще останат доволни природозащитниците, но смисъл няма да знаете. За антибиотиците. Госпожо министър, макар че отговаряте за селското стопанство, не забравяйте, че и това е ваша тема но а, основната причина е в държавите членки, защото там хората умират. Ако днес отидете на лекар и той ви даде рецепта за антибиотик, ще видите, че до мен, ако има човек 100 кила, ние с него ще получим еднаква доза и еднаква рецепта. Ето това трябва да се е, вземе предвид. И още една тема миналата седмица разхищението на храни. Е, много важна тема. Миналата седмица беше и Зелената седмица в Берлин. Пак стана дума за това. Добре е, че изяснихме поне отчасти въпроса за това, че а, датата посочена като трайност, всъщност е а, пълна грешка, защото гражданите мислят, че изтечели посочената дата, трябва да изхвърлят продукта. Не знам а, как да решим въпроса, но съм сигурен, че дискусията по въпроса трябва да започне. Председателят, благодаря на господин Шнелхарт, Линда Макева. Um, um, благодаря ви. Благодаря ви, госпожо министър, за казаното от вас. Е, много ми хареса казаното от вас по отношение на антибиотичната резистенция. Ние много сме говорили по този въпрос, много сме говорили за ветеринарите и хуманната медицина. Когато обаче се обърнем към агенцията, те е, също казват, че е проблем наистина за професионалистите в областта. Така че важно е както свръхдозата за ветеринарите, т.е. при животните, така и в хуманната медицина. По отношение рибното стопанство, да, наистина вече, както и Крис Дейвис каза, това може да е голям проблем проблем. Има милион подписи и за устойчивостта на рибните запаси по същия начин, както и е, бабешката храна. Наистина това е, е важен въпрос е, и много обществен интерес е вложен в него. Става въпрос не само за, за това колко пари се влагат в Брюксел, хората просто изключително много се тревожат за истинските запаси в моретата и океаните. В моята страна най-голямото изчерпване на рибни запаси бяха през 50-60 20-те години преди да се присъединим към ЕС, така че наистина трябва да имаме отговори по отношение на тази реформа. Споменахте е, инспекциите за месо и семинар. Господин Шнелхар също се спря на този въпрос като експерт в областта. Знаем какво сме правили през миналите периоди. Даваме на дружеството повече право сами да осъществява тези проверки. През годините обаче ние проявяваме сериозни притеснения по този въпрос, защото виждаме доста доказателствен материал за инспектори, които всъщност работят за конкретна компания и не са напълно независими в хода на проверките. Така че много ви моля, отстоявайте тази независимост на инспекторите, когато се провеждат проверките. Благодаря на Линда Макеван. Следващото изказване ще е на Джули Герлинг. А, тя си е отишла. Тогава Маргот Алкен. Tusind tak, herr formand. Jeg tror også, jeg vil benytte mig благодаря, господин председател. Аз ще си позволя също да говоря народния си език. Добре дошла, Мете. Чудесно е, че си тук. Естествено, че те натоварваме с огромни очаквания. И естествено, че искаме да, да, да, да говорим за тези очаквания, които имаме от теб. Например, е, Например, новите храни, актуален напоследък въпрос. Имам чувството, че тук се преплитат а, интереси на бизнеса. А, примерно в Herald Tribune четох нещо такова, но така или иначе проблемът е европейски. А, погледнете какво става в Швеция, Дания, Испания. Дания изигра много сериозна роля при преговорите, така че ако продължавате така в съвета, ще е много добре. Това е един от важните въпроси, който имаме да решаваме. Става дума за клониране, клониране на животни, става дума за поколенческия въпрос. Става дума за това какъв е проблема с, клането на клонирани животни, т.е. второ поколение клонинги. След това ще дойде и прапоколението. Трябва да изясним тези въпроси. Комисията твърди, че не било никак трудно да има обратна проследимост, но аз мисля, че трябва да сме много бдителни в това отношение. А всъщност все още нямаме съответното законодателство за да можем да се заемем с въпроса. А, мисля, че това беше важна точка от дневния ред на датското председателство. Ти много конструктивно говори за това и за това действително смятаме, че най-сетне ще се даде тласък на работата в тази област. И още нещо – ти още не си отговорила на Карл Шлютер за ГМО-тата. Ние в Зелената политическа група много се вълнуваме от този въпрос, така че и аз чакам отговора. И още нещо. Имаше един случай от Дания, с който се разисква в комисията по петициите в парламента става дума за един фьорд и за мидените запаси там. А, мисля, че в Дания по въпроса се, тук се прави нещо, което е забранено а, в други държави членки във връзка с Натура 2000. Знаем, че а, е, така се губят работни места и трябва да съжаляваме, но времето тече. Не можем да създаваме работни места за сметка на околната среда. Това е случай, по който работим в комисията по петициите, а въпросът е свързан и с работата на комисията по околната среда, защото става дума всъщност за риболовни усилия в уязвими области, уязвими територии, тъй че си струва да се замислим. Но най-важният ми въпрос е за клонираното месо. Председателят, благодаря. Последен Карл Хайц Флоренц и след това Карл Шлютер, който има малък допълнителен въпрос. Карл Хайц Флоренц. Благодаря ви, че сте тук, госпожо министър. Мисля, че преждеговорившите зададоха достатъчно въпроси. Аз няма да ги повтарям. Аз имах късмета миналата есен да участвам в посредническа процедура с съвета и вие сега председателствате в съда по въпросите на околната среда. Тогава съветът беше, меко казано, катастрофален. По... Ставаше дума за електронните отпадъци на времето. Нямаше нито една страна, която да има еднакво мнение с друга. Мисля, че не е зле да се прояви смелост и да да проявите смелост и да предложите някои мерки в духа на Европа. Защото този съвет, на който аз присъствах, никой не гледаше към Европа, всеки се беше вторачил в националния си интерес и това, което на национално ниво трябва да се защитава. Така че искам да ви окоръжа да бъдете убедителна на съветите. Това е едно. И второто нещо, което от години ме занимава, увеличаващата се концентрация на места за продажба, да се изразя най-общо. Алди, метро, какво ли не, в Германия. Осем предприятия изкупуват 80% от цялото произведено свинско месо. Еми няма нищо чудно, че фермера печели 5-6 евро на прасе, не на килограм. И какво има да се чудим, че се е, престъпват правила и се прави нещо зад колисно. Имате ли някаква представа, някаква идея тези е, големи вериги, които са в отрицателна светлина в моята страна, например? Имате ли някаква идея как е, да, е, да ги спънете, да им попречите? не може да ти продават нещо за 2 евро и 60, което много добре знаеш, че струва много повече. Значи има нещо гнило. Имате ли идея как можем да се възпротивим на това? Според мен една, една от стъпките е да се прави нещо по посока на местния пласмент, местните продажби, за да не бъдат анонимни контактите. И още един въпрос. Въпросът за 8-часовото транспортиране. Не е зле да си го зададете още веднъж. Абсолютно съм съгласен с казаното от моя приятел господин Шнелхарт. Но във връзка с 8-те часа има малко по-други аргументи, защото аз самият съм а, фермер. Мисля, че може и по-кратки да са транспортите, но специално в Дания не може. Защото ако датската шунка трябва да се транспортира в Испания, ще трябва да е във вид на заклано животно. Не може живи товари. Така че бих водил дебат в светлината на това не да настоявам за 8 часа, да се чуят аргументи защо 8 часа. Освен това, госпожа Шнелхарт е напълно права, че този максимален срок на годност на храните е пълна глупост, която се манипулира от заинтересования бизнес. бизнес. Значи в моето семейство аз съм напълно безсилен. Моите деца, като виждат, че е изтекла датата, а, все едно, че говоря на стени. Не мога да ги убедя, но слава Богу, само пред тях. Всички сме по-спокойни. Сега Карл Шлютер има допълнителен въпрос и и уточнение на въпроса на Хорст Шнелхарт. Отношение на реформата, е, очевидно ще трябва да се плащат е, нужните цени на е, земеделските стопани, трябва да се покрият необходимите разходи не само за използването на земята, но по отношение на срещата 3-5 юни. Какво ще кажете? Всичките е, депутати и министри могат ли да, можем ли да ги поканим да отидат със свой транспорт до Копенхаген по същия, при същите условия, при които транспортираме животните, защото говорим не само за време, но и за условия. Така че нека министрите и депутати депутатите да участват в този опит и от време на време да ги подбодват с електрически съоръжения, за да видят как ще се чувстват. Благодаря, господин Шлютер. И сега Хофт Шнелхарт иска да си уточни въпроса. Госпожо министър, забравих да кажа нещо, което е важно за мен. Аз бях докладчик по регламента за хигиената. Вие говорихте за етикетирането на месото. А, отдавна се говори за това. Има ли вече някакъв график във времето? Кога да чакаме предложение на комисията? Ще а, потикнете ли напред процеса? Според нас това е много важно, защото ето разпоредбите на регламента за хигиената доказаха, че са полезни в Европа, прилагат се. Но това, което което се прави в кланиците в момента, не е необходимото, което трябва да се направи, защото вече има нови заплахи за човешкото здраве. Тъй, че ще може ли в рамките на вашето председателство да получим това предложение от комисията? Председателят благодаря на Хорт Шнелхард. С това приключи вторият кръг от въпроси. И разбира се, госпожа министърът веднага има възможност да отговори. Имате думата. Thank you very much. Благодаря. Благодаря ви за интересните въпроси. Е, моля да ми извините, но два пропуснах. По отношение на ГМО, позицията по настоящем е следната предложението в, на съвет околна среда през месец март се очаква, между другото аз не съм оптимистично настроена, но председателството ще вложи нужните усилия в хода на преговорите по отношение на направеното предложение. Осъжняваме, че досието е трудно, но ще направим всичко по силите ни да водим дебата и преговорите по него. Толкова по този въпрос. Що се отнася до новите храни? Госпожа Алкен зададе въпроса и за клонираните животни проследимостта. При новите храни, според мен, имаме очакване, че съветът очаква инициативата на комисията. Не непременно прекомерно агресивното поведение ще ни помогне, но просто по, на това място се намираме по настоящем. Надявам се, че можем директно да водим разговори с вас, ако сте съгласна. Нямам какво да кажа от името на председателството по този въпрос. Без спомена на, разбира се, прекомерната употреба на а, лекарствени препарати във вегетаринарната а, медицина. Това е много важен въпрос в антимикробната резистентност, както за животните, така и за хората. Така че двата сектора трябва да променят подхода и практиките си. Мисля, че това е важно. Освен това, засегнахте въпроса и за рибите и нуждата от тях. Съгласна съм, че трябва да водим този дебат. Ще имаме конкретна дискусия в рамките на аквакултурите и реформите на рибното стопанство. Устойчивите аквакултури са изключително важен аспект Що се отнася до частните проверяващи инспекторите, важно е това, което казахте по отношение контрола на месото. За мен най-важното е да разполагаме с регламент, в който да е разписано, че инспекциите трябва да са надежни. Нужни са ни истински инспекции. Не мисля, че има заключение на съвета по този въпрос. Как точно ще се провеждат? Важно е обаче да има система на проверки. Но разбира се, ще говорим и за резултатността на този въпрос. Електронните отпадъци не е в моя ресор, господин Флоренс. Съществува директива за отпадъци от електронно-електрическо оборудване. Знаем, че се водят много дебати в тази област, но аз нищо не бих могла да кажа по този въпрос от политическа от позицията на президентството. От лично моя политическа позиция мога да кажа, че от голямо значение да можем да изтеглим а, отпадъците от електронно-електрическо оборудване, както и металите, за да можем да ги използваме в бъдещо производство. Но отново подчертавам, казвам това в качеството си на политик, а не в качеството си на представител на председателството. Това са различни проблеми, които съществуват, включително и в химическия сектор. Искам да кажа, че на постоящем ние Знаем, че имаме проблеми в е, този сектор. Знаем, че има сериозно въздействие върху здравето на хората и нашата способност е, да раждаме деца. По-настоящем ние страдаме от факта, че не можем да разполагаме с надежна научна информация, когато се водят тези разговори. И това е областта, в която наистина изключително много аз проявявам тревога като политик. Аз опасявам се, че след 20 години хората ще кажат, ама вие бяхте там по това време и можехте нещо да направите по въпроса. Според мен, Нужно е документация, за да можем да заявим ясно кое от химическата промишленост е риск за здравето на хората и децата. Това беше едно лично изказване, така че някои, е, както знаете, Дания има принц, така че все пак деца се раждат и трябва да продължим нататък. Може би е време да обобща. на въпрос е, за зелените в кавички е, мерки, които са необходими при определене на прага. Едното наистина е важно да се разработят е, природосъобразни мерки, а от друга страна пък те да не са бреме от бюрократична гледна точка. Това е едно ново предизвикателство на нас, за нас. В моята страна 45 000 души получават субсидия. Ако се обърна към тях, с тези 170 или колко въпроса, какво ще бъде? Трябва да задам конкретните, правилните въпроси, които ще бъдат значими за тях. Важно е да има регламент, важно е да има ред, но трябва да бъде облегчена администратирането. Според мен това е най-важното по отношение на ОСП. Много благодаря. Благодаря за интересния дебат. Благодаря, госпожо министър, за това, че ни говорихте в прав текст и бяхте така конкретна от името на датското председателство. Благодаря и за а, това, че говорите по теми, които много отблизо засягат европейските граждани, включително и транспортирането на животни. По време на вашето председателство на 1 април ще влезе в сила Европейската гражданска инициатива и това няма да бъде последната инициатива. А тук в парламента вносителите на тази инициатива ще имат възможност да участват, е, да присъстват на изслушаване добре ще е да присъстват и комисията, и съветът, за да може по време на вашето председателство и гражданите да ви чуят. Много ми хареса, че очертахте като своите планове за по-устойчиво развитие на аграрната политика въобще и на а, политиката в рибното стопанство в частност. Това е първата реформа на ОСП и на общата политика в областта на рибарството след Лисабон. Така че ще се възползваме като парламент от правата си да понасочваме нещата в по-правилна посока. Това, което можем да направим е да подпомогнем председателството ви да бъде успешно и ще го направим. Благодаря ви за искреността и откритостта, с която ни отговаряхте днес. Това беше един свеж повей от страна на председателството. Желая ви лека ръка, късмет. Това едва ли е последната ни среща. Погледнах колко често ще има срещи на върха. Ще имате много работа, но тя ще си струва. Желая ви много успех. Благодаря. So, die Sitzung ist dann unterbrochen. Закривам предиобедното заседание. Започваме точно в 15 часа, отново с гост-министър. Моля ви, бъдете тук в 15 часа.